тази връзка. Благодаря още веднъж, господин председател. Благодаря и на господин комисаря. Благодаря, драги колеги. С това приключваме разискванията. Гласуването е утре в 11.30 часа. Сега преминаваме към обсъждане на друга точка в дневния ред. Доклад на Ники Завела. Енергийна пътна карта до 2050 година. Давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да благодаря на всички, които допринесоха за изготвянето на този доклад, а, в частност. А по принцип искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на секретарията и на политическите съветници и консултанти. Естествено, енергийната а, политика на, Европа, на Европейския съюз се гради върху сигурността на доставките, диференциация на доставките, на а, конкурентни цени и енергийна ефективност. Всички тези части на политиката са а, обвързани с общата цел – намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Госпожи и господа, в изказването си тази вечер – ми се иска да изляза малко извън предмета на енергийната пътна карта и да засегна отговорността, която всички ние като законодатели носим за оцеляването на европейските потребители и гарантирането на доставяне на енергия. Нека да направим предложения за европейската политика, които да са реалистични, подлежащи на измерване и до някъде излизащи от сегашното положение, излизащи извън неговите граници, като същевременно се подчиняват и на духа на компромиса. Длъжни сме да гарантираме равновесие между енергетика и околна среда. Радикалните подходи в едната или в другата посока няма да помогнат на гражданите на Европейския съюз, а ще доведат и до деиндустриализация на Европа. Ние сме изгубили конкурентните си предимства като европейски е, континент. Изгубили сме конкурентния си дух и честно казано не използваме енергийните си източници. Европа се състои от смели мъже и жени, кое, които са готови всяко нещо да приемат като предизвикателство, а не като заплаха. Говорейки за бъдещето, вие не унищожавате, а създавате нещо по-добро от съществуващото. Над 50% от семейния бюджет на домакинствата в Европа днес е за енергийни разходи. До къде ще продължава това? До кога? В България заради цените на електроенергията хората излязоха на улиците и правителството падна. Не бих искала а, да. А, бъда мрачния предсказател, но ние несъмнено ще имаме и други сътресения поради енергийния недоимък. И за това този доклад бе изключително важна инициатива, защото социалното измерение на енергетиката бе включено в него. Това е много важна част, която държа да почетае. Господин комисар, нека е, покажем положителен подход и отношение към шистовия газ. Хората на Европа заслужават това. Господин комисар, зная, че вие разбирате значението на резервите в югоисточната част на Средиземноморието. Подкрепете средиземноморския характер на тези запаси, като създадете комисия за енергетиката в тази част на Европа с постоянни членове Гърция, Кипър, Италия и разбира се Европейския съюз. Това е право, което ни дава член 194 от Лисабонския договор, според който Европейският съюз може да приема на свое ниво мерки, за гарантиране на доставките на енергия. Така че вие можете да обосновете Гърция като регионален център, със средоточие за складиране и по-нататъчна препродажба на енергия. И може да има система за ценообразуване в региона. Така ние ще имаме и интегриран национален пазар за, национален, за природен газ. Нещо, което в момента е много важно за държавите членки, а и много скъпо за тях. Ние като е, европейски граждани сме длъжни да обърнем поглед към собствените си вътрешни е, е, суровини, независимо дали с чистов газ или твърди горива. Инак няма да бъдем обективни. Националните и вътрешните ресурси имат много голяма роля. Но няма е общо европейска централизирана система за управление в сектора. С други думи, преминаването към възобновяеми енергийни източници не може да се извърши а, за един ден. Длъжни сме да възприемем общо европейски подход. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор е комисарят Етингер. Herr Präsident, meine благодаря, уважаеми дами и господа. С срока 2050 година искаме да започнем една дискусия, която да ни въведе в следващото десетилетие, да ни покаже път на европеизацията на енергетиката, на политиката за климата. тези политики могат да имат устойчиво бъдеще. Вероятно няма сектор, където е толкова необходимо планирането. Това означава осигуряване на суровините, петрол, газ, биомаса, въглища, а енергия означава продуктови капацитети, различни видове паркове, геотермия, атомни централи, вятърни паркове. Но също така енергетика означава технология за улавяне и съхранение на въглеродни емисии. Енергетика означава транспортна инфраструктура, изследвания, мрежи, тръбопроводи. Енергетика означава и инвестиция в енергийна ефективност. Това са все мерки, за които трябва да се планира повече от 10-15 години. В селското стопанство планираме до 3 години. Амортизацията на една машина е до 10 години, на една кола до 12 години. Една въглешна електроцентрала 20 години, слънчеви, соларни паркове около 20 години, инфраструктури 30 години и атомни електроцентрали 30, 40, 50 години. Това е действителността, дами и господа. Това не е просто идеология или пък пожелателно мислене. Извинявайте, но наистина ще ви изпратя едно писмо, в което е описано е описан факта, че 40, 40, 50, 60 години се увеличава живота на атомни електроцентрали, т.е. имаме нужда от безопасност и сигурност на планирането. За инвестиции, а, за инвеститорите Хоризонт 2020 вече е минало. Имаме дефицит за, на инвестициите в областта на енергетиката. Трябват ни насоки за, 20, е, за 2300 и 40 и 50 година. Имаме различни сценарии, които сме разработили. Три от тях – Три от тях се съсредоточават върху следните цели. Интелигентна инфраструктура. Там има нужда от инвестиции. Инвестиция във възобновяеми енергийни източници. Там има много повече предимства, отколкото негативи. Енергийна ефективност. Това е също правилен път. На базата на вашите конструктивни препоръки и на базата на вашия доклад ще работим по-нататък. За какво става дума? Става дума за това дали може да, си, да се заложат обвързващи цели до 2030 година. Ако не последва нищо след 2020 година, ще се върнем към националната фрагментирана енергийна инфраструктура. Това означава не бъдеще, а, минаш, а минало. Затова пред, е, в, в е, скоро време е, комисията ще излезе с зелена книга. Въпросът е дали ще може на европейско равнище да се споразумеем за намаляване на въглеродните емисии. Въпросът е дали ни трябват по-амбициозни цели или целите, които сме си поставили са достатъчно. Мисля, че намаляването на въглеродните емисии е нещо много важно, но аз пледирам и за това да сме прагматични, целите да са ясни, да са обвързващи и това да се отнася и за дела на възобновяемите енергийни източници в рамките на енергийния микс. Ако погледнем е, в 2007 година какво се случи, успяхме да постигнем единство в съвета, в крайна сметка. Имаме нужда от такова единство. Защо? Докато въжи член 41 и 49, държавите членки са компетентни по отношение на техниката. Правителствата, националните държави могат да решават въпроси като това, доколко да се развиват възобновяемите енергийни източници, атомната енергетика и така нататък. Е, някои от държавите членки искат да заложат на възобновяемите е, енергийни източници, други обаче не са толкова сигурно, но ние трябва да постигнем съгласие. За това трябва да решим как да привлечем всички за тази инициатива. Сега, за климата се променя много. Редица държави членки не иска европейски целеполагания. Е, не искат да се грижат за другите. Моята амбиция е обаче да се развие през следващите месеци един дебат, който да обсъди развитието на целите, които сме си поставили за 2020 година и след този срок. Аз много разчитам на вашите коментари, на вашите идеи. Как виждате развитието на възобновяемите енергийни източници? Говорим за биогоривата, но там какви цели могат да се поставят? Аз не смятам, че 10%, повече от 10% са реалистични. В момента повече от 10% това не може да се иска, но в областта на топлоподаването една по-висока цел, според мен, е нещо много обещаващо. За европейския пазар на електричество – сме заложили 32% възобновяеми енергийни източници. Но след 2020 година дали целта не бива да се завиши? Според мен това е разумно. Говорихте за външната енергийна политика на Съюза, направихте добри, интересни забележки. Мисля, че шистовия газ, революцията на шистовия газ надхвърля енергийния сектор. Дами и господа, приключвам. Американците могат да спечелят много от чистовия газ. В такъв случай отношенията с Ирак, Нигерия и други страни биха се променили много. Ние като европейци трябва много да се напрегнем, да формулираме по нов начин енергийната си политика на международно равнище. За нас, европейците, външно-политическото измерение е съвсем различно по отношение на енергетиката. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Ако комисарят иска дебат, нека го имаме. Е, господин Волски. Energy. По външното измерение на енергията, новите производители е, стават все повече и повече. Е, е, ресурсите са по-диверсифицирани и е, пазарът е, разполага с все повече е, ликвидност но все още не сме гарантирали за Европейския съюз е, енергийна е, сигурност. Ние е, би трябвало да започнем е, с планиране и за периода след 2050 година, е, ако желаем наистина да е, гарантираме един сигурен енергиен микс. Така че на пътна карта трябва да надхвърли времевата граница от 2050 трябва основните е, ни цели да е, бъдат разработени в два сценария. Така че ако сценарий А е, не може да се осъществи, да се премине към сценарий Б. Но при всички положения трябва да си гарантираме конкурентно способност и сигурни енергийни доставки. Необходима ни е Необходимо ни е, е ноу-хау е, и е, обмен на най-добри практики, не само в Европейския съюз, но и с партньори извън. Благодаря. Госпожа Йордан. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожи и господа. Устойчивите енергийни системи на бъдещето ще бъдат много по-ефикасни, ще има много повече възобновяеми източници и делът на енергията от тези възобновяеми източници ще бъде такъв, че ще бъдат променени техническите характеристики на цялата електропреносна мрежа. Това означава да се промени и системата на планиране. Тя ще бъде много по-децентрализирана и с повече гъвкавост. Това не означава, че трябва да направим само интелигентни мрежи, а напротив, трябва да има динамично производство на резервна енергия. Ще са необходими инвестиции. Публичните средства в тази връзка ще са само началото, защото бюджетите навсякъде са ограничени. Длъжни сме да създадем добър климат за инвестиции, който обещава стабилност. И за това аз лично подкрепям единна юридически задължителна цел за намаляване на емисиите към 2030 година. И отново призовавам комисията да разработи няколко различни хипотези, различни сценарии, които да а, предвиждат и възможността да не се постигне глобално споразумение или пък, ако се постигне такова, то да не е така а, амбициозно, както бихме изграли. Благодаря. Благодаря. Най-напред искам да се спре на сътрудничеството, на доброто сътрудничество, в което бе написан този доклад. Това, което казва комисарят е много важно. Много е важно да имаме дългосрочна перспектива. Важно е за инвеститори и за потребители. Затова сценариите и измененията включват много идеи, прекалено много, може би. Има противоречиви въпроси, но вся, всеки вид енергия има, от всеки вид енергия има нужда в Европа. Решенията, които ще вземем днес, ще отцветат бъдещето ни. Сигурна съм, че този документ, че с този документ ще се опитаме да отговорим на предизвикателствата. Ето, например, в Германия имаме неконтролирани инвестиции в възобновяемите енергийни източници. А по друга страна, атомни енергийни централи биват закривани. В бъдеще тази политика трябва да стане общностна политика. Господин Райл е следващият оратор. Господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Преди всичко, благодаря много на господин Цавела за този доклад. Чудесно работихме по тази тема, при която е много важно да провеждаме политически дебати. Това най-много ми харесва именно, че комисията представя различни сценарии и ние можем да преценим кои са предимствата, кои са недостатъци на сценарии А, Б или С. Какви ще бъдат резултатите от единия или от другия е, сценарий. Е, също и в рамките на конкуренцията и е, целите за постигане на конкурентоспособност търсим естествено недостатъци и предимства на различни сценарии, но ето още в началото на процеса или по-скоро в средата започваме да обсъждаме различните варианти. Още не сме стигнали до края, но действаме много конструктивно и чудесно. И също времено няма табута, няма забрани. Всички варианти се обсъждат и затова и въпросът за шистовия газ трябва да се включи в тези сценарии. Как точно в бъдеще всъщност ще можем да гарантираме е, достъпни цени е, на енергията за хората и времено е, достъпна експлоатация от гледна точка и на околната среда, и на сигурността, на безопасността. Така че всичко това действително е изключително важно. И е, би трябвало много внимателно да се съсредоточим върху целите, а не отново да изпадаме в дискусии за някакви точни цифри и числа. В никакъв случай, естествено, не бива да изпускаме от очи и целта, защото тук виж сме постигнали точно това, което не сме искали да постигнем, а обратното. Но при всички положения става дума просто за една от многото следващи стъпки. Процесът не е приключен. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор от името на групата на социалистите и демократите е госпожа Ван Бремт. Благодаря. Искам да изразя благодарността си към докладчика. Това е извънредно важен доклад. Господин комисар, трябва да знаете, че в парламента се водят преговори от дълго време. А докладчикът прояви невероятно търпение и работи невероятно усилено за постигане на резултата. Е, не знаем точно е, как е, ще изглеждат нещата през 2050 година, но сега сме длъжни да приемем решение, което ще се отрази върху положението ни през следващите 20, 30, 40 години. За тази цел е необходимо да видим какво може да се направи реално. Това ще е много важно за нашата група и ще предопредели гласуването. Ние подкрепихме, призовахме докладчика е, в този смисъл е, да не ни казва какво не можем да направим, а да ни каже какво можем да направим, така че да зададем задължителни, сигурни цели. Тези за 2020 година. Дали ще ги постигнем през 2030 година, не, за сега не знаем, но ако не направим така, че да ги постигнем през 2030, ще трябва да зададем нови цели. А ако ги постигнем, това означава по-малко парникови газове, повече енергийна ефективност. Много важно е да подкрепим докладчика и а, е, призовавам колегите в дясната част на залата да сторят това, защото това поведение ще изпрати необходимия сигнал към комисията. Господин е, комисар, надявам се, че ще ви заинтересува нашето становище по въпроса, че ще прочетете е, нашия документ. Аз не представлявам нито мозъчен тръст, нито оператор в енергетиката. Това, което трябва да направим сега е да имаме всички възможни варианти, от които да изберем. И да не възприемаме подход, за който по-късно да съжаляваме. Приключвам, господин председателю трябва задължително да направим така, че към 2050 година да сме напълно независими от към енергийни доставки и да имаме много възобновяеми енергийни източници. Благодаря. Господин Рюбих иска да зададе въпрос с синя карта. Господин Рюбих, заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мисля, че в Европа постигнахме успех при намаляването на емисиите от въглероден двуокис. Смятам, че до 2020 година Европа ще бъде образец за света. Въпросът ми е как ще продължим да работим в бъдеще Възможно ли е според вас държавите извън схемата за търговия с емисии да въведат така наречения въглероден отпечатък? Възможно ли е за продукти, произведени с ниско ниво на емисиите, да се намалят данъците? Collega, една, een, een, een oprecht heel interessante in het bijzonder bezighoudt, want ook de industrie houdt mij in het bijzonder bezig. En die twee moeten we... Много интересен въпрос, уважаеми колега. Аз eh, преди всичко се занимавам с промишлеността и, и трябва да се намери подходящия баланс. Разговорът е друг, разбира се, но аз съм а, убедена, че а, е, сегашната система е неефикасна и трябва да стигнем до там, че да можем да изчисляваме въглероден отпечатък на изделие, така че всичко, което потребяваме, което купуваме, да отговаря на единен стандарт. За това, разбира се, обаче е необходимо единодушие. Знаете колко трудно бе прокарана системата за въглеродните емисии. И според мен е изключително важно, господин председател, ако ще се ориентираме към альтернатива, да знаем коя е тя. Няма, няма смисъл а, да се отказваме от схемата за търговия с емисии и да не можем да я подменим с каквото и да било друго. Но дебатът предварит, пред, те първа предстои. А благодаря, имайте предвид също така, че за реплика се дава по 30 секунди на въпроси и на отговор. Господин Тьормеш от Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Цавела и от името на господин Жадо който е докладчик от името на Зелените. Ще направя две бележки. Първо, комисарят е прав, като заявява, че до 2020 година трябва да се въведат обвързващи цели за действията в областта на климата за намаляването на емисиите и бих казал и за енергийната ефективност. Енергийната ефективност е единственият начин за справяне с енергийната бедност. Не ние определяме цената на петрола, но можем да помогнем на гражданите да използват други източници на енергия. Някои от нас вярват, че шистовият газ ще бъде някакъв, някакво решение с магическа пръчица. Но нека помислим за околната среда. Освен това, шистовият газ няма да доведе до съществено намаляване на цените на газа в Европа. Не можем да мечтаем за ниво на цените подобно на това в Съединените щати. Затова енергийната ефективност е единствената мярка, която можем да предприемем. Две трети от електроцентралите трябва да бъдат заменени с други мощности. Как тогава можем да понижим цената на електроенергията? Ако инвеститорите нямат възвръщаемост, просто няма да инвестират. Ето защо трябва да овладеем разходите. Втората ми бележка е следната. Моделите трябва да са прозрачни, трябва да са съобразени с реалността. Настоящият ви модел има два недостатъка. Първо, не е предвиден сценарий, в който да залегнат възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Освен това сте предвидили прекалено високи разходи за фотоволтаиците, а разходите за ядрената енергетика са прекалено ниски по вашия модел. Трябва разходите, които предвиждате да отговарят на реалните разходи към момента. В противен случай ще отправите погрешния сигнал. Благодаря. Имате възможност за половин минута. Благодаря, господин председател. Господин Турмеш е прав, като се застъпва за повече енергийна ефективност, но мисля, че дори той няма да приеме, че ако сме достатъчно дръзки, достатъчно смели да преминем към зелена енергия, това ще стане без да се налага да изключваме електричеството и без да се налага да пестим енергия. Има достатъчно а, а, слънчева светлина в пустините. Едва е достатъчно за а, енергията, която се използва за цяла година. Същото въжи и за вятъра той може да създаде енергия 10 пъти повече, отколкото ни е необходимо. Така че ако бяхме по-смели, ефективността нямаше да е толкова важен въпрос. Щяхме да успеем да откликнем на нуждите на всеки го. Да, мисля, че сте прав, Греем. Определено има естествено природна енергия, за да се захрани света с електричество. И това обяснява нашия призив за 100% възобновяема енергия. Това обаче трябва да стане при по-низки разходи. Това е за което ние призоваваме. Ефективната енергия винаги е по-ефтиния път от новите инвестиции. Затова се опитваме да съчетаем енергийната ефективност, възобновяемите източници и разпределителните мрежи. Тези въпроси са взаимно свързани. Благодаря. Следващия оратор от името на ЕКР, господин Симански. Благодаря. Докладът проистече от много сложни преговори. Много сложно бе постигането на компромис, само че това нещо сега се опоручава и се изкривява и не сме в състояние да се съгласим по 91 параграф. Там излиза, че климатичната политика трябва да бъде още по-затегната, още по-скъпа. Това поражда прекалено много допълнителни изисквания и разходи. И а, тези, които трябва да се сравновават с Китай, с Русия, с а, САЩ, това би било непосилно. Това е особено важно във връзка с а, преговорите за свободна търговия. Друг въпрос е това, че първата декарбонизация е, е пълна измислица. Това е нещо невъзможно да се постигне. Според агенцията, Международната агенция по енергията през 2025 година половината от е, е, енергетиката ще бъде от изкопаеми е, горива. Така че подобно свеждане до нулата на изкопаемите горива не само е нереалистично, но засяга много пагубно нашия сектор в Европа. Превръща енергията у нас в най-скъпоструващата в цял свят. Благодаря. Разбирам, че времето напредва и следователно не мога да приема повече реплики. Господин Роси е следващият оратор по списъка за минута и половина. Благодаря. Няма спор, е, според мен, що се отнася до констатациите е, в доклада на нашата колега. Би трябвало да можем да опозотворяваме всички енергоисточници и позволете ми да ви напомня, че що се отнася до биогоривата, трябва да разчитаме в максимална степен на отпадъците, било то от селското стопанство, било то от хранително-вкусовата промишленост. Нуждаем се от общ европейски енергиен пазар, който да бъде напълно интегриран и то до 2014 година при условията на прозрачно ценообразуване. В това число всякакви налози, такси и екологични разходи. Предишният председател на парламента, господин Бузек, организира среща с членове на националните парламенти и на Европейския парламент – които призоваха за създаването на един енергиен пазар. Прискърбно е, че председателя на парламента Шулц не върви по същия път. Позволете ви напомня, че днес в Европа има неприемливи разлики в ценообразуването и себестойността между държавите членки. Например, себестойността на електроенергията в Италия е 130% по-висока, отколкото е във Франция или Польша, 80% отколкото е в Германия – и 400% по-висока, отколкото в Съединените щати. Очевидно е, че нещо трябва да се направи, защото се поражда нелоялна конферен... конкуренция в рамките на единния пазар. И е, разбира се, че е, производителите ще напускат и Италия и Европа. Госпожа с минута senhor presidente eu também quero agradecer o trabalho da colega foram negociações mesmo muito difíceis. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на колегата за извършената от нея работа. Процесът на преговори беше крайно сложен. Както знаете, ние не можем да приемем нито доклада, нито предложението на комисията. По простата причина, че поне що се отнася до мен, докладът не засяга приоритетите за намеса в енергетиката. Непрекъснато говорим за ограничените ресурси, но не се придържаме към задължителните ангажименти, които сме поели за развиване на възобновяемите енергоисточници. В Европа няма економически растеж, шири се безработица, а в същото време отслабваме енергийната ефективност, която е от съществено значение за економическото развитие. Говорим за изменението на климата. Да, значи трябва в по-голяма степен да насочим вниманието си към възобновяемите енергоисточници, а изобщо не може да се говори за по натачно развитие на ядрения отрасъл две години след Фукушима. Влагат се средства в дерегулирането и приватизацията, което фактически отнема възможността на държавите членки да вземат политически решения в този стратегически отрасъл. Благодаря. Господин Вагнер има думата. Благодаря, господин председател. Към времевия хоризонт 2050 година се планират мерки е, и това само иде да посочи увереността ни в бъдещето и дългосрочния ни подход. Аз е, дължа поздравления на колегата за доклада и, но ако ще задаваме цели и показатели, ще трябва да се постараем те да са постижими. Независимо от това дали става дума за изкопаеми горива и, и, или за възобновяеми енергоисточници, във всеки случай не бива да създаваме объркване, и да отблъскваме инвеститорите. На гражданите трябва да се дадат всички възможности за економии на е, енергия. Не можем все така да прахосваме енергията така както правим днес на всякакви обществени прояви, чрез нощното осветление на градовете през нощ. Е, е, ако, ако не можем да управляваме всичко това, едва ли бихме заслужили доверието на утрешните поколения. Благодаря. Господин Каринс за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Някои от присъстващите тук в залата са склонни да пожертват предприемачеството в името на опазването на околната среда. Според мен това е проява на късогледство. Ако следва да приложим стратегията си в областта на енергетиката, трябва да отчетем три елемента, между които да постигнем равновесие. Първо, трябва да намалим емисиите от въглероден двуокис. Второ, трябва да намалим нарастващата си зависимост от вноса на енергоносители. Същевременно е важно да поддържаме стабилно, справедливо ниво на цените. Справедливо както за потребителите, така и с оглед на енергийната сигурност. Тези цели могат да бъдат постигнати чрез съчетаването на различни мерки една от които е залагането на възобновяеми енергийни източници. Не бива да забравяме и необходимостта от научно-изследователска дейност и проучването на альтернативни запаси, като например на шистов газ. В Съединените щати значително намаля енергийната зависимост на страната именно поради експлуатирането на запаси от шистов газ. Колкото повече енергоносители произвеждаме тук, толкова по-малко ще ни се налага да внасяме. Трябва да помислим и за бъдещето на ядрената енергетика. В някои държави този отрасъл е доста напреднал, в други не толкова но ние не сме изолирани от света. Ако не трябваше да търгуваме с други държави, нямаше да обърнем внимание на себестойността, но случаят не е такъв, затова себестойността е важна. Госпожа Риера Мадурел за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Пътната карта за енергетиката предвижда значителни промени. Трябва да променим структурата на енергийния си отрасъл, така че да гарантираме устойчивост. Европа трябва да изиграе водеща роля в областта на екологосъобразната енергетика. Така ще можем да се борим и срещу измененията в климата. Ще можем също така да разкрием работни места, да намалим разходите за потребителите и да намалим зависимостта си от внос на енергоносители. И все това докладът съдържа някои елементи, които трябва да бъдат допълнително разгледани. Парламентът трябва да поеме ясен ангажимент за борба срещу измененията в климата. В доклада трябва да се предвидят задължителни изисквания. Също така комисията следва да изготви възможно най за осигуряването на устойчивост и конкурентоспособност на енергетиката. Тези два елемента са особено важни. Благодаря господин Хелмер за една минута. Благодаря, приветствам докладчика за извършената от нея работа. Докладът е чудесен. Трябваше в него да се включи и фикс идеята на Европа за глобалното затопляне и емисиите, въпреки че от 7 години насам не се наблюдава глобално затопляне. Радвам се, че са отчетени различни видове енергоносители. Най-вече се радвам, че е отчетен газът и шистовият газ. Приветствам и включването на аспекта за цените, устойчивостта на цените и енергийната бедност. Ние обаче сме против прекомерното разчитане на възобновяемите енергийни източници. Против сме и схемата за търговия с емисии, която е ненужна и е пълен провал. Против сме и улавянето и съхраняването на въглерода не би следвало да се предприемат и действия в международен мащаб за справяне с измененията в климата. Тези мерки биха били прекалено скъпи, не биха били и необходими. Препоръчвам колегите ми да се въздържат по време на гласуването. Опасявам се, че няма да можем да подкрепим доклада. Благодаря, господин Грифин, за една минута. Нойч. Благодаря, господин председател. Днес още 700 е британски а, пенсионери ще, ще замръзнат, ще умрат от замръзване. Защо? Защо проблеми с а, горивата. Благодарение на а, леви медии като BBC, а, оказват натиск и влияят на а, депутати, така, защото да вярват, че причиненото от човека глобално затопление, затопляне ще а, а, погуби света. Подобни доводи се използват за най-голямата корпоративна измама в а, историята на човека. Днес, когато политиците, които са загубили е, връзка с действителността, се опитват да постигнат непостижими цели и да е, деиндустриализират Европа, реалните хора умират. Това, което правят политиците тук, е корпоративно убийство. Благодаря. Благодаря. Стигаме до спонтанните изказвания. 12 души са се записали за изказване. 6 от тях ще получат думата. Първо господин Кели. Благодаря. Много се радвам от посоката и тона на дебатите, които се водят днес, както и от предни, предното разискване по тая тема. Мисля, че докладчика и комисарят казаха много важни и разумни неща. Естествено, че Европа трябва да постави конкурентоспособността начало на дневния си ред. И естествено, за да постигнем една конкурентна Европа, а ни трябва достъпна енергия. Трябва ни разнообразие от източници на енергия, трябва да не изпускаме нищо от това, което съществува като възможност. Естествено, аз бих искал да се използват повече възобновяеми източници. Това е постижимо, но това не означава, че трябва да се изключи всичко останало. Всеки човек с здрав разум си дава сметка, че е необходим енергиен микс. Затова много се зарадвах, като чух докладчика да казва, че подходът ни не трябва да бъде твърде догматичен. Трябва да си даваме сметка, че технологиите се подобряват и се усъвършенстват и затова трябва да сме максимално отворени към различни възможности за разрешаване на разнообразни проблеми, така че в крайна сметка подходът ни да бъде съобразен с околната среда и конкурентоспособността. Благодаря. Благодаря, господин Декампус. Две минути. Благодаря. Много е важно, което планираме, да имаме свобода за това. Само чрез свобода можем да контролираме бъдещето си. Една дългосрочна политика ще ни даде възможност да намерим своето място на енергийните пазари. Трябва Европа да се превърне в по-конкурентоспособен участник в тая област. Цялата енергийна политика е пряко свързана с социалните въпроси. Това е нещо, което ще, ще окаже влияние върху живота ни в бъдеще, така че трябва да гарантираме разумни потреби, потребителски цени и трябва да предотвратим а, всякаква дискриминация и е да избегнем резки повишения в цените. Благодаря. Господин Паскал. Благодаря, господин председател. През първото десетилетие на днешното хилядолетие европейските страни са изразходвали около 12 милиарда долара всяка година. Преди две години, през 2011 година, този, среден, този средногодишен разход стига до близо 500 милиарда долара. Независимо до развитието на инфраструктурата в Европейския съюз, не ставаме свидетели на повишаване на енергийната ефективност в производствения отрасъл, както и в потреблението, в битовото потребление. Европейският съюз е, е силно зависим от носа на енергоносители, от което следва, че трябва да постигнем далеч по-висока степен на енергийна ефективност. Аз изцяло подкрепям предложението на комисията за увеличаване относителния дял на възобновяемите на 55% до 2015 година. Мисля, че трябва разбира се, да разчитаме на собствени енергийни източници. Много рядко изискванията съответстват на реалността. Добре знаем това. До 2050 година, ако следва да намалим емисиите достойността, която е предвидена, трябва да ги сведем почти до нула. Твърди се също така, че атомните електроцентрали са екологосъобразни, тъй като не водят до емисии на въглероден двуокис. Но Фукушима показа колко са екологосъобразни. В най-добрия случай се извършват оценки на риска и безопасността на АЕЦ, от които обаче не проистичат никакви практически последици. Като се има предвид това, не е очудващо, че пътната карта за енергетиката не е добра. През изминалите години бе оказан много голям натиск в посока към възобновяемите енергийни източници. Мисля, че всички трябва да му се противопоставим. Следващият оратор е господин Матула. Doresc să reamintesc câteva condiții pe care le consider Благодаря, бих искал да напомня за някои предпоставки от първостепенно значение за енергийната пътна карта. Първо, енергийното регулиране в държавите членки следва да взема предвид либерализацията на енергийния пазар и да престане да възпрепятства този процес. Би следвало в по-голяма степен да развиваме регионалните енергийни системи. В Западна Румъния, например, има значими геотермални източници, които не се опозотворяват поради бюрократични препятствия. Аз призовавам и комисията, и компетентните национални органи да анализират и преодолеят препятствията, които е, възпират капиталовложенията в геотермалната енергия разчитането на собствените си производствени възможности ще допринесе в значителна степен за намаляването на себестойността. Вноса на газ може да бъде диверсифициран чрез по-нататъчни капиталовложения в южното трасе, както и в течнения газ, по, доставен чрез пристанищата на Черно море. Господин Арес има думата. Алварес, проче. Президент, благодаря, господин председател. Аз също бих искал да подчертая значението, което е подчертано и в доклада на разширяването на обхвата на стратегията върху цяла Европа. Следва да откликнем на днешните предизвикателства, пред които са изправени енергийните системи на периферните е, части на Европейския съюз, като например Ирландия. И Европейската комисия, и Европейският парламент трябва да си дават сметка за необходимостта от специфичен подход във всеки отделен случай за намирането на най-подходящите решения. Благодарение на което бихме могли да опозатворим в пълен размер потенциала на възобновяемите енергоисточници. вземем Азорските острови относителният дял на възобновяемите там расте и вече е отвъд в количествените показатели за 2020 година. По-настоящем енергийната ни политика е твърде стандартизирана. Липсва и специфика и това трябва да преодолеем в новата пътна карта. Благодаря. Господин комисарят има думата за да обобщи позицията на комисията. Господин председател, госпожи и господа депутати, ще направя няколко кратки бележки по изказванията ви. Първо, енергийната ефективност. Мисля, че вие проявявате готовност да възприемете нашите предложения във връзка с целта от 20%. Въпросът е обаче кога е подходящият момент за предлагането на нова цел. В момента извършваме проверка на прилагането на приетата директива в държавите членки. Що се отнася до енергоспестяването, с нетърпение очакваме резултатите за 2012 и 2013 година. Предвидили сме и други мерки, като например екомаркировката. Това са мерки, които не са залегнали в директивата, но се прилагат на национално равнище. В края на настоящия мандат на комисията ще излезем с оценка на това дали мерките в държавите членки са достатъчно ефективни и дали до 2020 година ще постигнем целта от 20%. Другата альтернатива е да предложим нова цел. Тогава мисля, че ще е подходящият момент за предлагането на нова цел за енергийната ефективност. Възоснова на анализа в държавите членки, що се отнася до прилагането на директивата, както и възоснова на националните планове, ще трябва да подберем подходящия момент за залагането на нова цел до 2030 година. Мисля, че 2015 година ще е подходящият момент за залагането на една цел, която може да се реализира на практика. Второ, всички осъзнаваме, че газът започва да играе все по-значима роля в структурата на енергийния баланс, както в световен, така и в европейски мащаб. Има три основни причини за това. Първо, много по-големи са запасите на газ в сравнение с запасите на нефт. Второ, газът е по-екологосъобразен, както що се отнася до промишлеността, така и е, що се отнася до производството на електроенергия. Той е по-екологосъобразен в сравнение с въглищата, например. Третата причина е, че газът е много гъвкав енергоносител, т.е. лесно може да бъде съчетан с възобновяемите енергийни източници за производството на топло и електроенергия. На европейския пазар на газ в момента се потребяват 540 милиарда кубични метра газ годишно. Според нашите анализи тази стойност ще достигне 600 милиарда. Една трета от газа, който потребяваме, се добива тук в Европейския съюз, най-вече в Холандия и в Обединеното кралство. Всички предложения за конвенционалния добив на газ в Европейския съюз се основават на тезата, че запасите ни до 2030 година ще се изчерпят. И какво следва да предприемем тогава? Да внасяме газ от Русия, от Норвегия, от Алжир, от Нигерия, от Катар или възползвайки се от Южния коридор? Следва ли изцяло да зависим от вноса на газ? Същевременно знаем, че в Сибир, в Арктика, в Алжир, в Нигерия също са на лице много значими екологични рискове. Знаем, че условията на труд за работещите в добивната промишленост в Сибирия, в Сибир не са особено благоприятни. Какво следва да направим? Да се интересуваме само от вноса, без обаче да помислим за условията на труд при добива на газ. Мисля, че трябва да приложим цялостен подход, т.е. да отчетем и екологичния аспект. Трябва да се получим и от опита на Съединените щати в областта на добива на шистов газ – Онези държави, които искат да развиват този отрасъл, следва да реализират демонстрационни проекти. Не бива още от самото начало да отричаме добива на шистов газ. Но би следвало европейски специалисти да управляват процеса, като отчетат и опазването на околната среда, например на подпочвените води. Европейски специалисти следва да проучат възможностите за добив на шистов газ. Водеща роля в това отношение ще изиграят Полша, Балтийските страни, както и със сигурност Великобритания. Трябва също така да приложим и европейските стандарти за сигурност и безопасност и опазване на околната среда. Възможно е с добива на шистов газ да задоволим само малка част от потребностите си. Но каква е альтернативата против волята на руските партньори да сключим дългосрочни договори или да индексираме цената на газа спрямо цената на нефта? Водил съм немалко разговори с Москва. И мога да ви кажа, че руснаците никак не са уверени, що се отнася до добива на шистов газ и потенциала на този отрасъл. След няколко години Украина може би ще е не само транзитна страна за доставките на газ от Русия, тя може би ще е транзитна страна и за доставките на шистов газ затова не бива още от самото начало да отричаме шистовия газ като възможност. Не съм ентусиазиран, подхождам прагматично. Трябва да се възползваме от опита на учените и да изготвим демонстрационни проекти. Трябва да обсъдим също така подробно и въпроса за цените на енергията. От една страна не е лошо цените да са високи – тъй като това е един много мощен фактор за реализиране на економии на енергия. Когато цените са високи, потребителите проявяват по-голяма чувствителност и започват да се възползват от възможности, като например интелигентните измервателни уреди. Възможно е обаче и цените прекалено да се повишат, което да доведе до енергийна бедност. Енергийната бедност вече е факт. Има немалко европейски граждани, които вече не могат да си плащат сметките за гориво, за електричество, за отопление. И тук трябва да се намеси социалната сфера, енергията трябва да бъде включена в потребителската кошница и да бъде отчетена като фактор. Против регулирането на цените съм. Ценообразуването трябва да се извършва съобразно промените на пазара. Затова трябва да имаме добре функциониращ пазар, както на едро, така и на дребно. В 20 държави членки цената на електроенергията все още е регулирана, т.е. не отговаря на съотношението търсене-предлагане и на реалната себестойност. В Испания, например, в следствие от регулирането на цените на електроенергията бе натрупан дефицит от 29 милиарда евро. Регулирането на цените блокира развитието на други отрасли, като например на възобновяемите енергийни източници. Искаме да работим в тази област, но същевременно не оказваме достатъчен натиск. Програмата за научно-изследователска дейност в областта на енергетиката Хоризонт 2020 до голяма степен залага на съхраняването на енергия Говорим също така и за термоядрения синтез, както и за геотермичната енергия. Миналата седмица бях в Исландия и мисля, че в този отрасъл има още много голям потенциал. Благодаря, господин комисар. Накрая ще дам думата на докладчика Ники Цавела. Кире Питропе, благодаря, господин председател. Господин комисар, особено ме зарадва това, което вие казахте за европейската политика. И това, че не се обръща внимание, обръща внимание на условията, при които се е, извлича газ. Това е въпрос за страните, от които ние внасяме. Както казват щатите, това мен не ме засяга. Не, не е в моята градина. Това, което се опитвам да направя в доклада си е да съчетая бие, биещи се мнения, да се опитам да намеря златната среда. И затова докладът е толкова дълъг. По отношение на економиите на енергия и енергийната ефективност, това е нещо, което определено споменаваме в доклада. И ние смятаме, че това трябва да се превърне в част от образователните програми в държавите членки, защото економиите на енергия трябва да почнат от най-низкото ниво. Господин комисар, тук с доклада се опитваме да излезем с ясна, ясна политика за ясно гледаще за енергийната политика към 2030 година. Бихме искали комисията да постави ясни цели, които да са обвързани с различните енергоисточници в Европа, така че да могат гражданите да са наясно. Инвеститорите също да са наясно с това какво точно представлява пътната карта, която ще трябва да следват в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Цавела. С това приключваме разискването по тая точка. Следващата точка е устен въпрос към комисията по, отношение на риска и безопасността на атом.